Let me start our summit. Да започнем нашата среща на най-високо равнище. Добре дошъл на Уелския принц в Европейския парламент. За нас е голяма чест, че сте сред нас по време на разисквания по толкова важна тема. Знаем, че нисковъглеродната економика и благоденствието – заедно с нисковъглеродната економика е изключително важно предизвикателство. Госп... Ваше Височество, господин Баросо, господин Ван Ромпой, дами и господа. Добре дошли в Европейския парламент. Добре дошли на всички гости. Ще започна с нещо много просто. Европейският парламент е най- екологосъобразната асамблея в света. След първите преки избори през 1979 година ние създадахме комисия, която се занимава с околната среда. И тук идеите се превръщат в закони. За първи път в е, историята беше създадена такава комисия. Преди да бъдат е, прияти такива закони обаче, ние имаме нужда от конференции, защото там се разменят е, гледища. Размяната на становища в демократичните общества е изключително важно. И конференции като днешната ще бъде форум за представяне на идеи. По този начин законите стават по-добри. Възоснова на тези дискусии ние можем да намерим решения за бъдещето. Драги гости, Ваше кралско височество е организатор на конференцията. Той участва активно в, еко, в въпросите на околната среда и промените в климата от 25 години. В ежедневния си живот и в благотворителните организации, в които участва, Негово кралско височество дава пример за това как да се живее по екологосъобразен начин, как да направим така, че да оставим планетата в добро състояние за бъдещите поколения. Ще спомена само една от многобройните му инициативи – проект, проекта за тропическите гори на Негово кралско височество. Целта е да бъдат спасени горите. Ваше височество, вие бяхте тук за последен път преди три години и казахте на депутатите, че часовникът на климатичните промени тиктака. Искам да ви уверя, Ваше Височество, че Европейския съюз прави всичко възможно тиктакането на часовника да се забави. Ние имаме, ние си поставяме за цел да създадем и да приемем мерки в тази насока. Ние градим свои програми и дейности в рамките на обща енергийна политика. По този начин ние не само ще намалим енергийните разходи и ще постигнем по-висока степен на енергийна сигурност, но и ще успеем да използваме енергия по ефективен начин. Най-чистата и най-ефтина енергия е унази, която не произвеждаме и, не, и консумираме. Ние сме си поставили а, цели в рамките на стратегията 2020. 20% по-малко емисии, 20% съкръщаване на консумацията и 20% дял на възобновяемите източници. Това обаче не е достатъчно. Дами и господа, ние ще постигнем нисковъглеродна економика само ако има истинско партньорство между частни, обществени и неправителствия сектор. Политиците трябва да създадат нормативната база за работа а бизнесът е, трябва да продължи да проявява социална отговорност. А бизнесът е днес представен тук. Много се радваме, че сте тук. Дами и господа, нашите господаватели са ваши клиенти. Те са наши симпатизанти, но най-важното е, че те са същите хора които искат да живеят в екологосъобразен свят. Ваше кралско височество, имате думата. Uh, Господин председател, уважаеми гости, дами и господа, след като съвсем неотдавна ми беше дадена възможността да говоря пред този парламент, аз бях доста развълнуван, че бях поканен отново, за да обсъдим важната тема за това как можем да поставим нашите економики на ниско въглеродни релси. Това е пример за начина по който се ангажираме с важни, трудни въпроси в този сериозен економически климат. Окоръжително е, че тук в Брюксел се обръща толкова голямо внимание на дълбоките промени, от които се нуждаем, ако искаме Европа да се справи с дългосрочните економически последици от промените в климата и изчерпването на природните ресурси в света. С ваше позволение и тъй като вие ме поканихте, искам да се възползвам от възможността, за да разгледам въпроса, защо няма по-спешен проблем от този и по какъв начин той да бъде разрешен. Първо, Вярвам, че ние се нуждаем от по-добро разбиране на връзките между продоволствията, енергетиката, водата, економическата сигурност, както и политиките, които се реализират в тези области. Това е от особена важност, като имаме предвид растящото търсене на земя и на други ресурси, конкуренцията в тази област. Това вече се отразява на цените и се задълбочава, както сигурно сте забелязали от бързо променящите се климатични модели. Тъй като съм историк, а не економист, въпреки това ми е ясно, че да се отговори на този, тези проблеми, като следваме стария подход, ще доведе само до кратко облегчаване на нещата, а не до лечението на проблемите. Затова не виждам по какъв начин бихме могли да поддържаме растежа на брутния вътрешен продукт в дългосрочна перспектива, ако продължаваме да потребяваме благата на нашата планета, така както правим до сега. Има връзка между устойчивостта на екосистемите на природата и устойчивостта на нашите национални економики. Не бива да забравяме, че именно тази устойчивост е в основата на бъдещото ни благоденствие. Зная, че се водят много дебати за това какво означава устойчивостта. Според мен това е способност да поглъщаме, да се адаптираме на външните трусове и тъй като имаме ограничени възможности за адаптации и смягчаване на ефекта. Защото ако системите за поддържане на живота бъдат фрагментирани, ако бъдат отслабени или пък се провалят изцяло, ако капитала на природата загуби своята устойчивост, своята резистентност, тогава колко време ще е необходимо нашият економически капитал и нашите економически системи също да загубят своите съправителни сили. Можем да намерим примери в ситуацията с тропическите гори. 6 милиона хектара продължават ежегодно да изчезват. Това е равносилно на 24 хиляди футболни игрища ежедневно, което води до загуба на десетки хиляди животински и растителни видове, които изчезват завинаги, без да знаем колко възможни решения на проблемите в медицината и други области се губят наред с тази загуба на биологично многообразие. Освен това се стига до нарушаване на природните явления, подкопава се стабилността на производството на храни. Всеки унищожен хектар тропически гори се отразява пагубно на живота на хората на място и тяхното благодействие. Това се подчерта напоследък, че през последните години са унищожени толкова много гори поради необичайните жеги, че е трудно да бъдат възстановени. И така Ако не успеем да се справим с тези проблеми, въпреки всичко, което бихме могли да направим, няма да намерим отговор на промените в климата. Нито пък можем да заобиколим факта, че трябва да изоставим конвенционалния си модел на растеж, който се базира на производството и потреблението, на стоки с високи емисии на СО2. Ние трябва да разделим економическия растеж от нарастващото потребление, като отчитаме нуждите на природата и по този начин се стремим да не увредим нито природата, нито нашите економически потребности. Ние трябва да се фокусираме върху съпротивителните ни сили, за да можем да ребалансираме подхода си. Ако не създадем такава рамка, ако не разрешим тази основна дилема в скоро време, ние ще имаме особено големи трудности в бъдеще. Проблемът е в това, че ние не можем да се позволим лукса да се провалим а успехът се състои в това да изграждаме нисковъглеродни предприятия. Това са нови възможности за економиката, както и възможност за подобряване на конкурентоспособността на Европа. За щастие има някои укоръжителни сигнали за успех. Аз лично бях много насърчен от плана, стратегическия план за енергия, целта на който е свързан с промени в доставките, използването, търговията с енергийни източници, така че те да бъдат достъпни, пазара да може да прави своя избор. С тази инициатива вие дадохте много насърчителен пример на останалия свят. Аз зная, много добре какви са трудностите, с които сте се сблъскали а, при набиране на привърженици на целта, която сте се поставили да намалите парниковите газове с 20% до 2020 година. Учените в областта на промените в, на климата показват, а, че трябва да намалим поне с 50% емисиите което означава, че целта ви 2020 е само минимум като амбиция. Зная, че много в Европейския съюз искат по-голяма цел за намаляване на парниковите газове с 30% и аз само мога да приветствам това. Дами и господа, не бива да забравяме, че зависимостта от петрол на селското стопанство обвързват производството на храни много тясно с цените на петрола. Ако учитаме обичайната диета на Запад, това означава, че за храни потребяваме 4,1 литра дизелово гориво. Следва да имаме също предвид, че живеем в свят, където 1 милион хора страдат от глад, други 1 милиард са недохранвани, други страдат от затластяване, където милиарди на стойност храни се изхвърлят ежегодно в богатите страни. Същевременно в развиващите се страни около 40% от производството на селското а, не е използваемо и не може да стигне до пазара. Това е една безумна ситуация. За жалост, интензивното ни е, земеделие се отразява е, и на морската среда, защото има и изтичане е, на отпадъци от селското стопанство, което води до развитие на планктон, което създава зони на смърт в моретата, където не могат да оцелеят рибите. Около 140 такива зони са посочени според едно проучване от 2004 и сред най-големите е в Мексиканският залив поради изтичане на отпадъци от производството на царевица в САЩ не е много коръжителен е доклад от Дания, където се предлага вероятен сценарий за съчетаване на високи температури, високи нива на СО2, които довежда до развитие на тези смъртни зони, които са от 2% сега до повече 20% до 2100 година. 25% от CO2 емисиите ни се поемат от океаните. Изглежда обаче, че възможността на океаните да продължат да изпълняват тази функция намалява поради загубата на местообитание по крайбрежието. 3,5 гигатона со 2 ще бъдат имитирани е, е, през последните години поради изчезване на мангровите горички. Голяма част се дължи на отглеждането на рибни продукти за европейския пазар. В допълнение към тези проблеми, Здравето и производителността на нашите океани се дължи също на свръх улов, промени в, климата, влушаване на местообитанията. Тези множествени заплахи правят наложително да се следва един холистичен, предпазлив подход, за да може да се управляват морските екосистеми и да се гарантират ползи за безопасност на храните от рибното стопанство, като се разберат и последиците, свързани с въглерода, защото аквакултурата ще може да запълни протеиновия недостатък. Сигурно не съм единствен, който смята, че в световен мащаб, независимо от субсидиите, които са около 60 милиарда долара ежегодно обществени средства, ние сме на път да поставим рибното стопанство на колене. Рибното стопанство допринася 200 милиарда долара годишно към глобалния БВП, но не може да го прави по-нататък. Тук, предвид на тези големи проблеми, ние можем да намерим и евентуални решения, които са свързани с други секторни промени, които сме изправени научните изследвания, свързани с червения тон, показват, че субсидии от 120 милиона долара водят до годишна печалба само на около 70 милиона долара. Според научните изследвания, за да има устойчиво рибно стопанство, без субсидии могат да се произвеждат 310 милиона долара годишно печалби, ако се позволи възстановяване на запасите от тюна устойчиво. Според преценки на Световната банка, ако успеем да премахнем изкривяващите субсидии, които в момента съществуват, ако ограничим свръхулова и подобрим управлението, тогава глобалната риболовна промишленост ще може да осигурява 250 милиарда долара всяка година към глобалният брутен вътрешен продукт и то по устойчив начин. По този начин се дава надежда за дългосрочно решение, а не краткосрочно решение. Знам, че това изисква трудни решения и още по-трудни мерки за изпълнение. Ако обаче успеем да се откъснем от краткосрочните цели и, и спогледнем към бъдещето, чудя се дали имаме альтернатива. Дами и господа, надявам се, че разбирате какво искам да кажа. Всъщност, ние трябва да направим повече днес, за да предотвратим катастрофите утре. И това може да стане само като променим начинът по който подхождаме към економическите проблеми. Ако искаме сълскостопанските и морски системи да бъдат устойчиво в дългосрочен план, например, ние трябва да разработим политики във всеки сектор, така че истинските разходи за е, разрушаването на околната среда и изчерпването на природния капитал да заема централно място. Аз съм се занимавала с тези въпроси повече от 30 години и съм имал щастието да, с, да съм се допитал до някои от най-видните експерти на света, се питам дали не мога да споделя с вас някои наблюдения за това как според мен това може да се постигне. Определено бих казал, че социалната и економическа стабилност се основава на подкрепата за местните общности и техните традиции, като се отчита както и в доклада на международната оценка на сълскостопанските знания, наука е, и за развитие. Отчита се е, приноса на разнообразното замеделие към устойчивостта на економическите и екосистемите. Политиките, които насърчават разнообразието в пейзажите, общностите и продуктите, могат да доведат до многобройни положителни резултати, и то не само в селското стопанство, но в туризма, горското стопанство, индустрията. Ето защо има нужди, нужда от политики, чиято цел е финансиране на разнообразието. Може би, следователно, обществените е, финансови средства трябва да се насочат към така наречените интелигентни субсидии. Целта е, е да се постигне диверсификация на производството, като се опазва общественото благо. Това е задължително, ако искаме да засилим устойчивостта на селското стопанство, морските енергийни системи, за да могат да гарантират снабдяването и да могат да издържат на външните сътресения на международните пазари. Също така смятам, че ни е необходим различен подход към печалбите и загубите които биха били в подкрепа на корпоративната социална и екологична отговорност и ще ни, и би ни дало възможност да оценим въздействието на нашите дейности. Всъщност това беше причината, която ме потикна да създам отчитането на устойчивостта. Проект, чието начало беше положено преди 6 години. Целта е да се разработи нов подход към фирмената отчетност, която да отразява взаимно свързаното въздействие на финансовите, екологичните и социални елементи върху дългосрочните резултати на една организация. Много съм щастлив от това, че все по-голям брой организации, в това число правителството на Великобритания и международни групи като Електриците де Франс, HSBS и Авива приемат тази система на интегрирана отчетност. Всъщност миналата година аз разширих този проект, като е, поставих началото на международна група с подкрепата на е, много от водещите счетоводни и е, стандартизиращи органи в света, както и много от големите международни счетоводни фирми, борси и Обединените нации. Това, което е източник за най-голям, на най-голямо удовлетворение за мен е, че е, инициативата дойде преди констациите на проучването на ООН за економиката на екосистемите и биоразнообразието, е, което е, което в крайна сметка беше представено миналата година на срещата на министрите на околната среда в Нагоя. След като се проведе глобална оценка на значението на природата за световната економика. Този доклад призова сегашната система на национални, на национални отчети да се актуализира бързо, за да се включи състоянието на националния капитал, на природния капитал и по този начин да се даде точно отражение на резултатите, които постигат дейностите в областта на природните екосистеми. В основата на, моята, на моят нов подход е необходимостта от интегрирани дългосрочни обществени политики, инструменти за значаване на зелена економика. Ако можем само да погледнем на света по този нов начин, ще можем да създадем големи и устойчиви економически възможности. Такава една економика от една страна ще поставя много по-силен акцент върху планирането на устойчиви градски тенденции и ще помогне на фирмите да опазват биологичното разнообразие и да опазват екосистемите. Като от друга страна разчитат в по-малка степен на държавните субсидии и механизми, които водят до ерозиране на жизнено важни важните природни компоненти, които ни осигуряват онези ресурси, без които не можем. Дами и господа, за да бъдат приложени на практика тези решения, са необходими партньорства между частния и обществения сектор, както каза председателя. Също така трябва да също така е необходимо да се включи знанието на много високо експертни неправителствени организации. Не можем да оставим всичко на пазара. Дългосрочните политики в обществения сектор трябва да бъдат последователни и взаимно свързани, за да се създаде една среда, благоприятстваща инвестициите на частния сектор. Това е единствения начин, по който частният сектор ще осъществи инвестиции. Пазарът определено създава възможности за ускоряване на промените в поведението, но за да дадат резултат, тези промени трябва да бъдат целенасочени и да се ръководят от дългосрочни политики. Това означава ясно законодателство и не по-малко ясно изпълнение на законодателството. Тук само ще добавя нещо, което е много важно. Това е, че трябва да се отчете ролята на потребителите. На мен ми се струва, че докато всички ние като потребители не започнем да изискваме устойчиви продукти и услуги от правителствата и фирмите, политиците няма да могат да, да разберат защо е необходимо да се е, направят истински промени. Наскоро започнах да се питам защо гражданите е, не възприеха с по-голяма готовност множеството предимства, е, свързани с устойчивото бъдеще. Моето заключение е, че твърде дълго еколозите като че ли поставят акцент върху това, което трябва да престанем да правим. Ако непрекъснато ни се казва, че екологосъобразният живот означава да се откажем от всичко това, което води до това животът да е приятен, няма, не е очудващо, че хората отказват промените. Ето защо миналата година започнах една нова инициатива, наречена Старт, която има за цел да покаже какво хората могат да започнат да правят, простите стъпки, за да можем да използваме по-добре природните богатства. Работим с някои от водещите компании, като Kingfisher и Евростар, както и с знаменитости. И ние се опитваме да, прода, да продадем идеята за ползата от устойчивостта, както каза един ръководител от, рекламният, от, от рекламния сектор. Всъщност започва да става модерно да се използва по-малко. Може и да ви се струва странно, но този интелигентен подход може да бъде и по-рентабилен. Както установиха Марксен Спенсър, новаторския подход към устойчивостта води до, спася, до спестяване на средства. Трябва да кажа, че този процес не спечели от корозивния ефект върху, върху общественото мнение на унези скептици, които отричат многобройните научни данни. Те те казват, че стотиците учени по цял свят и онези, които приемат безпристрастните доказателства, са пристрастни и това а, създава впечатлението, че всички ние като че ли тайно а, водим а, заговори да подкопаем и да разрушим целият, цялата капиталистическа система, която сега управлява света. Аз бих попитала тези хора как ще отговорят на своите внуци, как ще им признаят, че всъщност те, ги, те са ги ограбили от тяхното бъдеще, че те са пренебрегнали всички ясни предупредителни знаци е, и, и, са, е, и са повярвали на онези, които казват, че става дума само за циклични процеси, които и в миналото са се случвали и върху които нямаме никакъв контрол и че те са отказали да се вслушат слушат в случайните вопли на онези малко останали традиционни общества в целия свят, които непрекъснато предупреждават за катастрофа, защото те са разбрали признаците на дезинтеграцията. И аз се питам дали тези хора ще трябва да отговарят в крайна сметка за отказа си да възприемат един предпазлив подход тук става дума за една игра на рулетка с бъдещото наследство за онези, които ще дойдат след нас. Наследство, което ще бъде създадено от това, което вие решите тук в парламента. Дами и господа, господин председател, вие проявихте огромно търпение последните 25 минути. Обещавам ви, онова, което решите тук може да спомогне за необходимите промени, от които имаме огромна нужда. Така, така че аз ще ви искам да ви питам, дали имате достатъчен кораж да използвате момента и възможността, за да тръгне Европа по пътя на оцеляването и економическото благоденствие и да спечелим безкрайната благодарност на следващите поколения. Благодаря ви. Uh, Благодарим ви, Ваше кралско височество. Много важни проблеми и въпроси очертахте във вашата реч и връзката между водата, въздуха, храните, производството на храни, както и планът за енергийни технологии все още не е финансиран, но всичко е готово за изпълнението на проекта. Много са важни таки инициативи за нас и важно е да има стратегически публично-частни партньорства, да има сътрудничество между публичния и частния сектор. Не можем да постигнем сами много в тази област, ако не си сътрудничим с другите сектори. Благодарим ви за тази важна реч и сега искам да дам думата на председателя на Европейската комисия, господин Барозо. Ваше кралско височество, председател Бузок, председател Ван Ромпой, уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми гости. Искам да започна като отбележа колко важно е това заседание днес. Важно е да се водят разговори между политици, между бизнесмени, между неправителствени организации и еколози. Много рядко виждаме ам, такива окоръжаващи доказателства за партньорството, от което имаме нужда. Много съм благодарен на председателя Бузек и на принца за това, че те организираха тази важна среща днес. Благодаря на тях, благодаря и на всички важни лица и експерти, които са тук. Европейската комисия се опита да покаже синергия между а, всички цели за декарбонизация и за справяне с климатичните промени, цели включени в стратегията до 2020 година. С... Страт... Стратегията включва такива цели, защото устойчивото развитие и ефективното използване на ресурсите не са е, някакви произволни цели, а те са ключът, е, с който Европа ще намери своето ново място в глобален мащаб и ще създадат нови стимули за растеж и нови работни места. Такъв един подход беше показан с приемането на стратегическа инициатива за растеж в Европа. Трябва да се гарантира опазването на планетата, гарантиране на енергийните доставки и единственият начин да, постигне това, да се постигне това е да се използват ам, ресурсите разумно. Първо, трябва да има координирани действия на глобално ниво, трябва да има сътрудничество и подкрепа. Трябва всъщност да се окаже подкрепа и на отделните предприятия и бизнеси, които инвестират в зелени технологии. Трябва да дадем възможност на бизнеса да прави информиран избор и да участват в дългосрочни политики. Също и действия, които да насърчат потребителите и да се гарантира, че ефективните ползи не се губят. Такива инициативи ще доведат до това ресурсите да използват разумно и че се отрази добре на земеделието, транспорта, биоразнообразието, екологията и така нататък. Ще има едно обединяване на тези цели в глобален мащаб. Ползите са ясни по-добро економическо изпълнение, като се използват ресурсите ефективно. Ще има възможности за растеж и иновации. Трябва да се гарантират енергийните доставки, защото конкуренцията за тези ресурси се увеличава. Трябва да се оцени и да се намали екологичното въздействие върху използването на тези ресурси. Трябва да се контролира производството и потреблението, да се види кои ресурси стоят под опасност. Всичко това изисква значителни инвестиции, както и преход от и промени в енергийната, транспортна и екологична политики. Бизнесът трябва да, е, да има сигурността, че може да инвестира сега и че бъдещите поколения ще се облагодетелстват от това интелигентно инвестиране, така че се създаде стабилност и сигурност. Трябва да се инвестира в нашите учени, в нашите резерви. трябва да се борим а, срещу а, смоговете в нашите градове, срещу киселинните дъждове и други последствия от промените в климата. От 1990 година повече от 10% са намалени, са намалени емисиите на вредни газове. Ефективността трябва да се увеличи, да се предлагат повече альтернативи, да има бърз растеж в рамките на ВЕИ, фотоволтаичните електроцентрали 23 от 25 от тях са в Европейския съюз. Такъв растеж трябва да бъде насърчен и трябва а, да се разшири приложеното поле, така че да се използват а, всички ползи. Тря... Това ще създаде качествени работни места, конкурента способност, ще създаде по-добри условия за живот също и по-голяма сигурност. Има голям потенциал за износ на такъв тип енергия. По този начин предприятията ще произвеждат без голямо количество емисии и ще допринасят за повишаване качеството на публичното здраве. И така, установява се, че след приемането на протокола от Киото, технологиите свързани с добив на въглища изостават значително пред технологиите за добиване на зелена енергия. И сега искам да чертая това, което трябва да направи Европейския съюз, за да постигне намаление на тези емисии до 2050 година. От 85 до 90% е този размер. За да се справим с измененията в климата, трябва да има промени в транспортната система не на последно място. Също така до 2020 година трябва да има 20% спестяване на енергия. До лятото ние ще определим нашите средно и дългосрочни цели и ще разделим економическия растеж от ефективното използване на ресурси. До 2050 година ще си заложим следната цел – економиката да е нисковъглеродна. Кохезионната политика, ОСП и политиката за рибното стопанство ще бъдат включени в следващият европейски бюджет, ще бъдат обвързани с нисковъглеродната економика. Също ще се вземе предвид и директивата за данъчното облагане. 300 милиарда евро е нуждата на Европейския съюз за справяне с въглеродната економика, което е 2,5% от общия БВП. Седемстотин милиона тона е размера на съкратените емисии на въглероден двуокис. Това, което трябва да направим е да се стремим към върха. Това, което правим ние, не е стъпка назад – е, както някои казват. Е, ние искаме да изградим една програма, която да е амбициозна и която да подпомага бизнеса. И по този начин ще постигнем по-голям просперитет, когато бизнесът се стреми към по- голяма ефективност при използването на ресурсите. Смятам, че бъдещето принадлежи на тези, които разбират, че когато се прави повече с по-малко е по-интелигентно и по-конкурентоспособно. Всичко, което, от което имаме нужда сега, е да имаме едно добро партньорство. Искам да благодаря на всички. Благодаря на председателя Барозо за речта ви, както и за това, че подготвихте при предходния си настоящия мандат проекти за законодателни актове в сферата на енергийната политика и за преминаване към по-екологосъобразна среда. Следващият ни оратор е председателят на Европейският съвет, господин Херман Ван Ромпой. Имате думата. Благодаря ви. Ваше кралско височество, господин председателю на Европейския парламент, господин председателю на Европейската комисия, уважаеми дами и господа, Вашето решение е да се фокусира днешния дебат върху нисковъглеродната економика е своевременен в контекста на Европейския съюз. Миналата седмица Европейският съвет на 27-те държавни правителствени глави посвети голяма част от своето заседание на темата енергетика. За пръв път държавните и правителствени глави обсъждат този въпрос в такива детайли. Това показва личният ангажимент на това ниво, което е важно за постигането на резултати както на ниво Европейски съюз, така и в държавите членки. Що се отнася до нуждата от нужно въглеродна енергетика, всички се съгласиха, че Европейския съюз и държавите членки ще насърчават инвестиции в възобновяеми източници и ниско въглеродни технологии. Край на цитата. Постигането на целта на Европейския съюз за намаляване на емисиите на парникови газове 8 до 95% до 2050, така както беше договорено през 2009, ще изисква истинска революция в енергийните системи и тази революция трябва да започне от днес. Всъщност това означава нова индустриална революция. Решенията, които вземаме днес, определят символите на бъдещето. Дали ще имаме градове изпълнени с смог или пък ще използваме интелигентни мрежи. Трябва да се развиват устойчиви биогорива, да се разработват чисти превозни средства, прилагането на директивата за чистите енергии, що се отнася до националните схеми за подкрепа и сътрудничество, ще бъдат от особена важност в това отношение. Инвестициите в е, енергийната ефективност са от особено значение. Те засилват конкурентоспособността и допринасят за сигурността на доставките на енергия, като същевременно намаляват емисиите ни на CO2. Ние трябва да използваме по-малко енергия. Не бива да забравяме основната логика, че най-чиста и най-безопасна е енергията, която не се потребява. Целта от 20% енергийна ефективност до 2020, договорено от Юнския Европейски съвет, която сега изостава, трябва да бъде реализирана на практика. Това изисква решимост за да се възползваме от наличния потенциал за енергийна ефективност на сградите, транспорта, на производството. Договорихме се от 1 януари следващата година всички държави членки да включат стандарти за енергийна ефективност в изискванията си за обществени поръчки за обществени сгради. Нов план за енергийна ефективност ще постави подробно мерките които трябва да се прилагат в цялата верига на енергийни доставки. Повечето от технологиите, от които ще се нуждаем за това, не са на лице. Ние ще се нуждаем от тяхното разработка и въвеждане. Европейският съвет иска да се създаде рамка нормативна уредба за използване на интелигентни електромери. Трябва да се прилагат регламентите също за увеличаване на прилагането на стандартите за енергийна ефективност, да се използват форми на, енер... на възобновяеми е, източници, подземно складиране на CO2 и други. Направено е доста, но предстои още много работа. Нашата цел е да реализираме тези цели на практика. Европейския съвет посочи, че е безопасна и достъпна енергетика е приоритет за Европа и за нейната конкурентоспособност. Действия на европейско ниво трябва да носят добавена стойност за постигането на тази цел. С течение на годините е свършена много работа по основните елементи на енергийната политика на Европейския съюз, определенето на амбициозни цели в сферата на енергетиката и промените на климата, както и разработването и приемането на законодателство в подкрепа на тези цели. Миналата седмица Европейския съвет подчерта волята на Европейския съюз за постигане на цели, тези цели и бяха прияти заключения в този смисъл. Беше поет личен поличен, политически ангажимент от страна на държавните и правителствени глави да се приоритизират тези цели. Това означава да се съчетае това, което всеки от нас може да направи отделно в нашите страни и това, което може да направим заедно, да постигнем синергия и економии на мащаба. Не бива да забравяме, че стандартите, определени от Европейския съюз, който е водещият най-голям единен пазар ще има ефект не само върху нашия континент, но и в целия свят. Това е възможност да покажем добавената стойност от това да работим заедно в Европа. И така, това е посланието, което е послание на умерен оптимизъм, въпреки че не е политически коректно да сме оптимисти. Ние в Европа можем да определяме амбициозни цели, доста преди останалия свят да поемем ангажимент и ако положим усилия, можем да ги постигнем. Но а, малките камъчета преобръщат колата. Затова вашата конференция днес е толкова важна. Виждам, че вие сте обединили някои от водещите експерти в тази област в света. Водещи практици от компании, научните среди, както и законодатели от Европейския парламент. Това е впечатляваща група експерти и аз очаквам да чуя какви са идеите, които ще възникват в резултат от разискванията на ни днес и какви са новите възможности за в бъдеще. Поглеждайки в средносрочна и дългосрочна перспектива, което е моята амбиция като председател на Европейския съвет и едва ли трябва да очаквате нещо по-малко от постоянен председател на съвета, затова за мен има много по няма по-важни теми от тези, които разискваме днес. Затова искам да благодаря на всички ви за усърдната работа, да благодаря на Ваше кралско височество за присъствието ви днес и за вниманието, което отделяте на този жизненно важен въпрос. Благодаря ви. Uh, благодаря много, господин председател, за вашата реч. Благодаря ви за това, че организирахте последния Европейски съвет. Разбира се, ние не постигнахме всичко, което искахме да постигнем. Но съветът, независимо от това, беше много важен, тъй като е, показа силният интерес, който проявяваме към темата. Негово кралско височество трябва да си тръгва. Вашето участие в опазването на околната среда е много важно за нас. Благодаря ви за изразената подкрепа. Всъщност, благодаря ви за идеите, които изказахте, които са от голямо значение за Европейския парламент. Ние сме ние непрекъснато обсъждаме всички тези въпроси. Макар, че не сме постигнали всичко това, което очаквахме да постигнем преди 5-7 години, но независимо от това, напредъкът не е незначителен. Е, трябва също така да засилим участието си в международните е, преговори по въпросите на климата. Но вашата подкрепа, вашето присъствие – всъщност показва, че ние трябва да живеем в екологосъобразна среда. Ние трябва да изградим екологосъобразна среда за всички. Благодаря ви още един път. It will be uh, first intervention. И сега, началото на дебата ще бъде поставено от госпожа Корин Лепаш, заместник-председател на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Благодаря много, господин председател. Господа председатели, скъпи колеги, дами и господа, в рекордно време от 3 минути трябва да представя дебата, след което ще изслушам експозетата. И ще се спра на два въпроса. Първо, необходимо е да имаме амбициозни цели, които съответстват на сериозността на проблемите каквото и да е мястото, което заеме в европейските институции, ние не можем да не отчетем и да не, да не се гордеем с а, това, че сме, живеем в регион, който разполага с всичките възможности, с които разполага. Проблемите заедно с това са сериозни и разбира се, трябва да отчитаме последиците от климатичните промени. Е, в ентусиазма на страните от е, юга, проявен в Канкун, ме води да кажа, че, ако, че за да запазим своето лидерство е абсолютно задължително да преразгледаме своите цели, да ги направим по-амбициозни и да се постараем да ги постигнем. 30% намаление на парниковите газове е задължителна цел за е, енергийната ефективност. Това е начинът индустрията ни да запази своята ръководна роля или да придобие ръководната е, роля, която несъмнено е необходима. Това е първото. Второ, на което искам да поставя акцент, е необходимостта от ясни и последователни цели в рамките на политиките за борба срещу климатичните промени и последователни цели между политиките. Що се отнася до целите в рамките на борбата срещу климатичните промени? Задължително е. Ако искаме система на квоти, която да функционира добре, ако искаме нашите инвестиции да, в енергийната ефективност и възобновяемата енергетика да бъдат печеливши, е задължително да насърчим развитието на е, индустрии, основани на е, изкопаеми горива, които да не противоречат а, на на целите ни. Въпросът за шистовия газ и петролните а, пясъци е много важен въпрос. Един доклад, с който се запознах, казва, че въглеродната ценност на тези битумни пясъци е 23 пъти по-висока. Ето защо ние трябва да имаме последователни цели. Държавните органи трябва да насърчат такива инвестиции. Второ, Става дума за последователността на целите, които попадат в различни политики. Поставям си въпроса дали не трябва да говорим на економика бедна на отпадъци, като има предвид, че емисиите всъщност са отпадъци. По този начин ще имаме глобален поглед и ще можем да правим последователен избор по-конкретно между, между нисковъглеродните сектори. Необходимо е те да не генерират отпадъци. Не можем да поставим на една нога възобновяемите енергетики, нисковъглеродните енергетики, които обаче водят до генерирани на отпадъци. Мисля накрая, че ние трябва и с това ще приключа. Ще съм спазила трите минути. Мисля, че е много важно всичко това да се замени с ново виждане, както каза негово кралско височество. Ние трябва да използваме новата отчетност, която ни беше изложена. Това е начинът по който, по който трябва да изградим своите приоритети. И економическите, социалните, екологичните последици ще е, трябва да ни е, водят в усилията ни да постигнем е, истински просперипет. И това е начинът да сме на висотата на отговорността, която носим пред бъдещите поколения. Това са моите встъпителни думи. Благодаря. Искам да помоля госпожа Херцог и госпожа Ек за кратки изказвания. Благодаря, благодаря, че организирахте тази конференция, която е толкова важна. Ние трябва да направим всичко възможно, с всички възможни средства, за да гарантираме благодействието на Европейския съюз. Имайки предвид това, и като член на Комисията по промишлеността, отговарящ за бюджета, искам да попитам нещо. Ще започна с цитат от майка ми да имаш идея не означава да имаш решение. Само ако бъдат съчетани двете, може да се даде конкретен пример, принос. Ако имаме визията на лидерите ни, ако имаме политически ангажимент на Европейската стратегия 2020, съчетани с ангажименти за финансиране от държавите членки, това е начинът да процедираме, но очевидно това няма да стане нито тази година, нито следващата. Може ли да ми изясните ситуацията? Благодаря, господин председател. Също бих искала да благодаря на организаторите за тази отлична инициатива. Въпросът ми се отнася за господин Ван Ромпой След заключенията на Европейския съвет ние чухме за плана СЕТ. Това е действително много добър план. Посочваш технологиите, от които се нуждаем и фирмите ще могат да работят в сферата на иновациите. В продължение на въпроса на госпожа Херцог, а искам да попитам как ще се финансира плана СЕТ. Кога държавите членки ще предложат реално средствата, които обещаха? Благодаря. Първо искам да се извиня, защото след 8 минути имам друга среща и всъщност няма да мога да остана да изслушам дебата, но разбира се, комисията следи вашите дебати и в някой друг случай, в някой друг повод ще ме насреща да обсъдим тези въпроси с вас. И така, съвсем накратко ще кажа следното. Първо, всички чухме, чухме и негово кралство височество. Той е, даде един много голям принос – Важното е а, да сме бдителни и да се възползваме от а, набраната инерция. Може би тази програма е по-трудна за изпълнение, колкото беше преди две години. Това е моята оценка. Защо? Поради ам, финансовата криза държавите членки инвестират по-малко. Както госпожа Хек и Херсел говориха за това. Ние имаме нужда и от публично финансиране на национално ниво и на европейско ниво. И така, ето защо дебатът е, има нужда от едно такова голямо внимание и, и концентрация. Е, тук сред нас има много е, лидери, много важни експерти. И важно е посланието, което ще бъде изпратено. Послание, което ще гласи, че това е важно не само за климата, но и за екологи... екологията. Но и не на последно място, това е част от нашата програма за постигане на растежа в Европа. Това е ключът, чрез който ще получим необходимата а, подкрепа за а, изготвянето на следващите финансови перспективи. Това е един глобален въпрос, не само европейски. Ние а, е, провеждаме преговори с наши партньори, не само с американските ни е, приятели, но и с е, други представители на бързо развиващите се економики. Не само Европейския съюз ще поеме ангажименти, ние трябва да приканим и другите да споделят някои от тези ангажименти. Ние трябва да си напишем домашното както трябва. Днешното заседание ще допринесе за това, е, Имаше една е, много успешна среща е, на върха. Срещаха, срещнаха се 27-те правителствени държавни глави. Обсъжда се енергийната ефективност. Ние сме си поставили цел за постигане на 20% намаляване на вредните газове до 2020 година и и, и ние сме си поставили тази цел, на път сме да изпълним, но а, не сме все още поели по пътя на енергийната ефективност. Така че трябва да се постараем да изпълним тези цели. Благодаря. Благодаря на двамата председатели за тяхното присъствие тук на тази конференция. И сега преминаваме към първата част от нашата дискусия. Това ще представлява втория дебат. Господин Харбърт Ройл, председател на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика, той ще председателства този дебат. Herbert, if I could ask you to come here. Herbert, ако можеш да дойдеш в средата. Okay. Уважаеми дами и господа, господин председател на Европейския парламент, уважаеми колеги, уважаеми гости, имам около 40 минути на разположение, за да проведем първата част от този дебат, да задълбочим темата с помощта на нашите експерти. Ще трябва да се концентрираме в нашите разговори, защото трябва да се придържаме към времето и след това да дадем възможност и на колегите от другите части на този дебат да вземат думата. Чухме много е, основни въпроси, които бяха представени тук и с е, експертите ще задълбочим някои от темите. Искам да приветствам лорд Никола Стърн, професор по економика и управление в, в Института по климатични изменения и екология околна среда в Лондонския Е, от London School of Economics. На място на господин Суини е негов е, представител. Той трябваше да се върне бързо обратно, тъй като с нощи той е имал неприятен инцидент с криминални лица и затова трябваше да се върне вкъщи. И така, първо ще дам думата на господин а, Никола Стърн и ще го помоля да е по-кратък. Благодаря ви за поканата да участвам в а, тази важна проява. Необходимо е да се предприемат спешни мерки и това е силен аргумент. Аргументите са силни, но ние все още не сме достатъчно убедителни по реализирането им и трябва да се справим по-добре при изразяването на тези аргументи. Първо трябва да разберем, че рисковете, пред които сме изправени, са огромни. Те са свързани с съществуването ни. Става дума за връзката между хората и планетата. Ако продължим както до сега, концентрацията на парникови газове, еквиваленти на со 2 ще се увеличи увеличи на около 7,50 е, милиона части. Това ни дава 40-50% да се надвиши увеличението на температурите с 5 градуса. Ние сме тук като Homo sapiens вече 100 000 години, но промените в климата ще засегнат съществуването ни и ще доведе до разместване на огромни слави хора което ще доведе до конфликти, ако съдим по историята. Трябва да сме наясно какъв е залогът. Ние не сме били е, изправени пред нищо подобно като хора. Тези 5 градуса увеличение са сериозен а, риск за бъдещето ни. Ние трябва да осъзнаем какви са мерките, които трябва да предприемем, за да имаме поне 50% шанс да се вместим в целта от 2 градуса увеличение. Да намалим с близо 50 милиарда тона емисии еквивалентни на CO2 годишно под 20 до 2020. Тоест да се намали с 2,5 пъти. Ако действаме разумни, можем да намалим до три пъти. These numbers matter. It means cutting emissions per unit of output by a factor of eight or Можем да намалим с 8 на 8 пъти, но това не може да стане навсякъде. Затова трябва да видим къде е възможно да стигнем до нулеви емисии. Става дума за енергийна, за промишлена революция и е последица от е, простата аритметика, която трябва да е, направим. Добрата новина е, че ако погледнем назад е, към предишните промишлени революции, например механизирането на текстилното производство до революцията на информатиката и технологиите, ще видим, че има няколко столетия иновации и растеж с инвестиции, които се реализират от водещите в тези области. Ние можем да се извлечем от всичко това важни полуки, как да процедираме. Ние трябва да разберем какво означава ниско въглероден растеж. Това означава по-чиста, по-безопасна енергия. Изисква се повече растеж, творчество. Всичко това е много по-привлекателно, отколкото това, на което бяхме свидетели в миналото, що се отнася до производство и потреблението. Необходими са обаче сериозни инвестиции. Всичко това не е безплатно, но ползите ще са огромни. И така, какви действия са необходими? Ще кажа нещо за обществената, публичната политика, какво е необходимо. Трябва да се разрешат проблемите на пазара. По този начин пазарите ще задействат по-добре. Разбира се, за целта трябва да се справим с външните фактори, свързани а, с емисиите на парникови газове, защото а, хората трябва да осъзнаят какво означават техните действия и да има санкции, които да ги обезкуражават да действат по начина, по който го правят. Ние трябва също да насърчим и другите да възприемат това, което ние правим. Трябва да насърчаваме научно-изследователската и развойна дейност. Знаем, че капиталовите пазари не са особено за инвестиции в такива научни изследвания. Трябва да отчетем всички външни фактори. Не можем да използваме потенциала на слънчевата енергия в Южна Европа, ако нямаме по-добра електропреносна мрежа от тази, която имаме в момента. И тук се намесва именно политиката. Също проблемите с пазара на имоти. Има друг също проблем на пазара на информация. Хората трябва да бъдат много по-добре информирани за това какво могат да направят. И тук много хора могат да помогнат, включително търговията на дребно и други. Това са пазарно насочени политики, които изискват и стимули за бизнеса, за да действат добре в Европа трябва да се подсилят, да се изяснят, да се направят по-предсказуеми тези политики. За да го направим, ако го направим, ние ще можем да привлечем повече инвестиции. Затова аз бих предложил в Европа да се сложи по-висока цена на въглерода в рамките на схемата за търговия с емисии, също повече инвестиции на развойната и научно-изследователска дейност, защото е, има сериозен спад от 80-те години насам. Вече споменах е, важността на е, приносните мрежи, също важността на енергийната ефективност, на намаляване на емисиите от транспорта. Аз вече говорих за мерките в сферата на политиката, но в кои сектори трябва да действаме? Отговорът е във всички сектори. В селското стопанство, в електропроизводството, в сградния фонд и прочие. Тази промишлена революция обхваща цялата економика. Има много привлекателни неща, които можем да направим. По-добра изолиране на сградите, по-природосъобразно земеделие. Всички тези области са вълнуващи. Става дума за промишлена революция, която да ангажираме и хората, защото, например, не можем да намалим отпадъците, ако това не се прави вътре в общността, в и колкото повече ангажираме хората, толкова по-силен ще бъде политическия натиск да се предприемат мерки. Мисля, че има творческо начало, бизнеса непрекъснато лансира идеи. През последните години бяхме свидетели на много изобретателни предложения как да се процедира. Но по-силна публична политика е наложителна, ако искаме тези инвестиции да достигнат нужните нива, за да постигнем промените, за които говорих. Ние трябва да настояваме да се осъзнае факта, че високите емисии на въглероден двуокис са, са рискови, защото растеж при високи емисии е нещо, което не може да се реализира. То е неустойчиво. Парламентаристите, журналистите трябва да подчертават този аргумент – мисля, че това може да доведе и до промяна на политиката. Сега няколко думи за международното сътрудничество. Предвид на мащаба на действията, които трябва да бъдат предприяти, е необходимо да има ангажиране на всички. Трябва да се види каква е историята на всяка страна, какви са техните емисии. Богатите страни трябва да покажат с личен примет как може да се излезе от рецесията. Имам доста ликвидност в нашите економики. Това ще бъде така през следващите 2-3 години. Такава ликвидност ще съществува. Имаме неизразходвани ресурси. Сега е моментът да поставим основите за за дългосрочен, сериозен растеж, не за балони, като .com. Сега е момента да поставим основите за бъдещ силен растеж. Сериозна грешка е да гледаме на рецесията а, като основание за колебания. А, точно обратното, трябва да предприемем силни мерки. В Европа трябва да разберем, че не трябва да се допуска връщане назад, както се наблюдава в САЩ. Докато се колебаем, докато другите са в настъпление, например в Китай, в Индия, Бразилия, Индонезия, както сме свидетели през последните няколко години, те се движат напред. Сигурно не всички а, от вас приключвате вечерта си, четейки петгодишните планове на Китай, но през октомври беше публикуван петгодишен план и през пролета на тази година ще се публикува друг такъв. А, ние, ние ще участваме на форума за връзки с Китай през март и всички тези въпроси ще бъдат обсъдени. Има седем основни индустрии, които ще имат растеж от 3 до 15% през едните 10 години. Това са чисти технологии, енергийна ефективност, висши технологии, например бързоскоростни влакове и прочие, използването на биогорива, информационни технологии, те вървят настъпателно в развитието на промишленост, която ще доведе до новата промишлена революция. Има сериозни рискове за промените в климата, но има и огромни възможности. Източна Азия започва да води в това отношение а Европа губи позиции, както посочи господин Барозо, или може да загуби тези позиции, които има в момента. Ние трябва да променим международната политика, така както наблюдаваме, че се движи в други части на света. Това е огромна възможност за Европа и вярвам, че сега е момента да не бъдем колебливи, плахи, а да погледнем към новите индустрии, които да ни водят в, ръководят в, в бъдеще. Трябва да отвоим усилията си. Сега момента не е момент на колебания, а на практически ясни политики. Благодаря. Благодаря ви е, за вашите моето встъпително експозе. Да, информационните а, е, технологии са много важни и сега давам думата на господин Гарет Форде, тъй като напредва времето. Благодаря много. И аз искам да изразя своята признателност за присъствието на Негово кралско височество. Няколко думи ще кажа за ролята на, поведението на потребителите. Ще се спра на три момента. Първо, пречките и инерцията в тази област, според нас в Филипс – също така да очертае съществуващите възможности. На трето място, какво можем да направим, за да тръгнат нещата напред? На първо място, енергийната ефективност според нас е 50% от проблема или 50% от възможност, възможността за решаване на нисковъглеродното благоденствие. Основните, един от основните проблеми е културата на ниските първоначални разходи. Ние смятаме, че една от трудностите, пред които сме изправени, е, че първоначалната цена е твърде висока. Това е също така и в държавни, обществените поръчки това води до нагласа скъп на триците, ефтин на брашното. Без да се обръща внимание на цената, която бъдещото поколение трябва да плати. Ето защо според нас най-важният въпрос са, е нагласата за ниски първоначални разходи. Втория въпрос е свързан с а, а, мащабите на възможността. Проблемът е сериозен, но той може да бъде превърнат във възможност. Нека да вземем за предвид енергийно ефективното осветление днес. 40% от енергията се потребява от осветлението. Това може да спадне чувствителност. В парично изражение е 28 милиарда. Това, което е много важно, е, че това премахва необходимостта от 141 електроцентрали, които ще струват на всички нас 38 милиарда, а това може да се използва за насърчаване на новаторството. И за нас това е задължително, за нас това показва защо енергийната ефективност трябва да вземе централно място в дневния ред. 1% енергийна ефективност годишно означава, че до 2050 година ще с 140% от производството ще бъде чисто. Ако ефективността се повиши на 3%, ще имаме нужда само от 40% от днешната инфраструктура. Това е много по-реалистична цел. Това е второто, което искам да кажа. Второ, мнозина тук казаха, че това не може да се случи без да се предприема действия, без амбициозни цели, в основата на които лежи политика и да цели. Третото, което искам да кажа е свързано с нещо, на което се обръща най-малко внимание – ние в Филипс вярваме не в новаторство, не само в новаторството, но и връзката между новаторството и потребителите. Често се пренебрегва силата на потребителите. Ние говорим за силата на обикновените граждани. Ако обърнем достатъчно внимание на този фактор, ще видим, че има, че има възможност за сериозни промени. Нека да видим как младите хора направиха революция в социалните мрежи. И затова ние смятаме, че гражданите, че, че не е проблем гражданите да разберат проблемите, а, но трябва да се направи така, че гражданите да не смятат, че животът им, стилът им на живота ще пострада. Един прост пример – а, ние сме установили следното. А, по отношение на динамичното осветление можем да променим ефективно, енергийната ефективност в едно училище с 18%. А, просто като променихме силата на светлината. Проведахме проучвания в различни училища в Германия и Холандия. Само промяната в осветлението се а, намаляват 40% правописните грешки на учениците и, а, се, и, и децата стават а, много по-спокойни. кой не би се а, у, у, кой не би повярвал в ролята на училището? Ние установихме, че тук няма нужда от компромис. Второ, за езика. Ако говорим за динамично осветление, това звучи твърде специализирано. Ако наречем енергийно ефективно училище е скучно, ниско въглеродно училище, хората се объркват. Ако наречем зелено училище, звучи като политически избор. Нарекахме ги светли училища. И когато един път това се възприе, медиите, хората, родителите и учениците е, всъщност е, за запазиха темпото. Нека да използваме внимателно езика. Език, който създава образи. Необходимо е да използваме речник, който гражданите да могат да разберат. Твърде голяма част от дебата се върти около екологията, економиката, политиката и така нататък. Всичко това е убедително, но докато гражданите не променят своето поведение, не смятам, че можем да осъществим резолюцията. И ние призоваваме парламента и всички страни да насърчават такъв един диалог, за да бъдат катализатор за подобна революция. Благодаря за вниманието. Благодаря. Следващия оратор е Ханс Вандело. You, Благодаря, господин председателю, дами и господа. Ние сме изправени пред едно много голямо предизвикателство в Европа. Е, трябва да си поставим конкретни цели и действия, да оставим желанията и стремежите. Трябва да се направи стъпка напред в изпълнението на политиките и в тази насок имаме нужда от финансова подкрепа. С... Беше създадена една платформа за нулеви емисии и професор Стенс казва, че има разлика между Европейския съюз и Съединените щати и а, Китай и Индия а, от друга страна. И може би разликата състои в това до каква степен тези държави ще били засегнати от финансовата криза. И така, дами и господа, защо е важно да се даде приоритет на решения, които са економически ефективни? Подходите, които са економически ефективни и насочени към намаляване на въглеродния двуокис, ще доведат до прогрес и ние трябва да се насочим върху това, което е приложимо. Има две основни области, които са приоритетни. На първо място е, има пътна карта на Европейската фундация по климата и в тази пътна карта е заложено, че трябва фокуса да се постави върху насърчаване на нисковъглеродната економика. И така, развитието на газови производства е по-ефтино и по-бързо. Концентрирането върху използването на газ ще доведе до по-големи преимущество, отколкото а, да се води борба срещу емисиите на въглеродни а, емисии. Това ще доведе до а, насърчаване на работните места, ще доведе до намаляване на сметките за електроенергия и така един прост начин да се намалят емисиите и от друга страна да се предотврати, предотврати предотвратимото и да има е, един лек и лесен преход в развитието на електро. Ем, на енергетиката. Един такъв начин а, е развитието на подхода за улавяне и съхраняване на въглероден двуокис. Защо обаче чакаме от две години а, и инвестиции, за да започнат тези проекти? И така Мея каза, че ам, разработна такава технология за улавяне и съхраняване на въглероден двуокис ще допринесе за постигане на една пета от заложените проценти в целите за намаляване на въглероден двуокис. Трябва да се създадат стимули за развитието на тази система сега. Нека да споделя с вас един пример. В Обединеното кралство Комитета за изменения в климата насърчава намаляването на, комисии, на емисиите с 60% до 2030 година сравнение с нивата от 1990 година или това сравнявам 46% с нивата от 2009 година. Обаче да, да се постигнат тези цели, а, трябва а, да има рязко нарастване в производителността. Също така трябва да има допълнителни външни политики. Енергийният сектор в Европа и в Обединеното кралство е част от системата за търговия на емисии. Неодавна комисията е, привърши с е, развитието на фаза 3 от е, тази схема за търгуване на въглеродни емисии. През 2020 година трябва да бъде привършена фаза 4. Трябва през 2012 година е времето, когато Европейския парламент трябва да предприема действия. Индустрията има нужда от ясна насока. И така, е, господин председателю, трябва да се гарантира използването на най-ефтините и най-бързи технологии, така че да се очертае пътя за да се спечели доверие в използването на технологии или схеми, като тази за търговия на въглеродни емисии. И така, времето изтича, нямаме време за чакане, трябва да се действа. Очакваме една много продуктивна година с конкретни действия, така че да се изгради едно ниско въглеродно, просперитетно бъдеще. Bedanke mich herzlich als благодаря. И така, ще дам думата на колегата Тикал. Тя е представител на Комисията по транспорт и така нека тя да вземе думата и след това ще имате а, време за кратки изказвания. Мулцумеск, домнуле președинте. Благодаря ви, господин председател. Транспортът е гръбнакът на европейската економика. Чувате ли превода? Транспортul trebuie Също времено, транспортът трябва да бъде устойчив. Той трябва да допринася за намаляване на емисиите, за да може Европейския съюз да намали емисиите си с 20% до 2020 година. По-настоящем ние изчакваме да излезе бялата книга за бъдещето на транспорта в Европа. И докато чакаме публикацията на този документ през месец март, координаторите от Комисията по транспорт вече проведохме предварителна среща с комисаря Калас, за да видим какви ще бъдат основните цели за промени в транспорта. Ние имаме проблеми с задръстванията в градовете, ниска конкурентоспособност на превозвачите, зависимост от петрола и високите цени на това гориво. Ние трябва да намалим CO2 емисиите от транспорта и това трябва да бъде ясно заложена цел. Ние трябва да намалим и задръстванията, както и разходите а, за от тези задръствания. Един процент от брутния национален доход в Европа а, се изразходва за преодоляване на разходи, свързани с задръствания. Има огромен проблем с намаляването на европейските инвестиции в транспортна инфраструктура. Освен това, инфраструктурата се развива дебалансирано в Европа. Няма достатъчно работа, която се извършва в рамките на трансевропейските транспортни мрежи не е постигнат достатъчно напредък и в единното европейско небе. Освен това, не сме постигнали и голям успех в създаването на обща европейска система за контрол върху въздушния транспорт. Трябва по-добре да използваме съществуващият потенциал на корабоплаването по вътрешните водни пътища. За да имаме устойчив транспорт, е необходимо да имаме и единен транспортен пазар в Европа, като има интермодалност на различните видове на транспорт, създаването на центрове и прочие. Освен това да се използват по-екологосъобразни превозни средства в транспорта. Трябва да инвестираме в научно-изследователска и развойна дейност, в интелигентни транспортни системи за всички видове транспорт – трябва да планираме пътувания, като използваме различни видове транспорт, да имаме единна система за резервиране на билети. Трябва да преразгледаме тарифната политика за инфраструктурата в транспорта, както и прилагането на политиките за пристанищна инфраструктура. Очакваме повече яснота в Бялата книга за бъдещето на европейския транспорта. Сега, господин председател, искам да се спра на стратегическата инициатива на Европейският съюз. във връзка с ефикасното изразходване на ресурсите, защото само по този начин можем да намалим емисиите на парникови газове до 80, 90% до 2050 година. Тази инициатива включва и транспорта, тъй като тук става дума за ефекта, който имат ресурсите върху транспорта и върху околната среда. Ние очакваме с нетърпение публикуването на Бялата книга за бъдещето на Европейския транспорт, както и стратегическия план за технологии в Европейския съюз. Транспортът се нуждае от иновации, за да може да намали емисиите от този сектор. Благодаря, госпожо Тикал. Аз имам неприятната задача да следя за времето но това е невъзможно. Искам да ви помоля всички, които искат да вземат думата, да се вместят в рамките на една минута. Защото имаме още трима гости, които трябва да вземат думата. Първо, колегата Хаси има думата. Благодаря, господин председателю. Искам да попитам господин Лорд Стърн Може ли да ни даде един съвет на нас, колегите в Европейс... Европейския парламент, за това да се увеличи намаляването на въглеродни емисии от 20 на 30%? Какво бихте искали от нас? Какво разбиране да проявим, когато а, обсъждаме а, това а, решение? Благодаря, Клод Томас. Аз един въпрос искам да отправя към господин Стън господин Суини. Следващата седмица в Страсбург ние ще бъдем изправени пред призив на членове от парламента да се вземе решение за, за определяне на желони. Това ще представители на Тюстен Груп, на въгледобната индустрия и така нататък. Каква е вашата позиция за вземането на решение за определяне на показатели на желони? Е, и така, друг въпрос имам към господин Форд. Е, има забрана за използване на неефективни електрически кружки в Европа. Каква е тази забрана? Това е нещо, което ще ускори иновациите, е, как се развива пазара след е, въвеждането на тази забрана. Благодаря, казва председателят е, колегата Енчо. Благодаря. Аз имам кратък въпрос към господин Ханс Ван Дело. Мисля, че произнесо правилно името от Shell International. Разбирам, че Shell има 60% участие в петролния проект Атабаск. Сега има увеличение от 70 000 варела на 150 варела дневно производство. Какви инвестиции се правят в технологии за улавяне и съхранение на въглерод за улавянето на CO2 емисии от това производство? Благодаря на този колега. Няма други колеги, които да вземат думата. Сега давам думата на господин а, Стоун да отговори. Uh, Най-напред на госпожа Ханси. Преминаването от 20 на 30% намаление на CO2 емисиите е, има силни аргументи в полза на това. Трябва да отчитаме три аспекта. Първо, че трябва да се поставят основи на стабилен растеж и това трябва да стане, когато има по-малък натиск върху ресурсите и когато има ликвидност и този момент е сега. На второ място, историята на промишлените революции показва, че инвестициите отиват в тези, които са пионери. В този случай това са онези компании, които прилагат силни политики. И на трето място, това ще бъде важен международен сигнал. Има впечатление, че богатите страни се колебаят, докато другите вървят напред. Така че двата модела отгоре надолу, отдолу нагоре взаимно се допълват. Имаме страни, които се придвижват напред и те се чувстват по-уверени в сключването на международни споразумения. А тези споразумения подкрепят унези, които предприемат действия на ниво отделни държави. Рецесията трябва да се има предвид също отчитането на факта, че инвестициите отиват към пионерите. Всичко това ще допринесе за по-силно аргументиране на целта за намаляване на емисиите с 30%. Считам, че Европейския съюз трябва да се придържа към своите амбиции. Историята показва, че всеки път, когато гледаме какви са разходите, например, за катализаторите или преминаване към безоловен петрол, виждаме, че има надвишени разчети колко ще струва всичко това. Ако имате яснота къде искате да стигнете, ако имате основания, които са достатъчно силни, ако има економии на мащаба, това означава, че разходите като цяло ще бъдат много по-малки, отколкото предварително са били предвидени. И така, ако ние сме водещи така, както бихме искали да бъдем, в тези области, като съобразиме с случващото се в други части на света, тогава опасностите ще са много по-малки, защото хората ще видят, че не, не може да се превръщат в, в обедище на дейност, свързана с високи емисии, защото това ще струва много. Тук става дума за възможности, за по-малки разходи, отколкото предварително се залагат. Също тук е необходимо и международно сътрудничество. Затова аз съм силно за това да имаме предвид, че сега не е момент да се колебаем. Напротив, трябва да сме смели и да вървим напред. Благодаря, господин Фордел, има думата. Благодаря, първо ще се спра на въпроса на Клод, свързан с е, определенето на показатели и желони. Аз съм наясно с този е, дебат. Значи тези, които искат да прилагат желони и, и изисквания към сектори, които вече са покрити от системата за въглеродни емисии, за тяхното търгуване, е, ще е, упражнят двойно регулиране. Най-важното в тази система, че има ам, системи за насърчаване а, на зелените технологии. И така, от економически ефективна гледна точка е а, важно първо да се а, избере най-ефтиния начин за намаляване на въглеродните емисии. Въпросът на господин Уски, свързан с проекта Табаско. Да, правилно, аз не съм сигурна за тези 60%, но знаем, че Шел има голямо присъствие. През последните 25 години ние намалихме емисиите на CO2 на барел синтетичен суров петрол и намаля, намаляването е значително, но все още не сме стигнали най-низката стойност. Между 5 и 15 процент е намалението на емисии на барел синтетичен суров петрол. Това е, е по изследване проведено от СИРА. Е, все още има потенциал за подобряване на ситуацията, дали има потенциал в улавянето и е, съхраняването на въгроден двуокис. Да, ние работим по този въпрос. Има проект 750 милиона канадски долара. И така, замърсяването е, от добива на петрол от пясъци е по-низко от замърсяването на добива от суров петрол. Много дебати се провеждат тук в парламента, свързани с сигурността на доставките. Не е ли голям дар, че имаме голем, голям ресурс, който не се контролира от ОПЕК? И така да вземем предвид потенциалът за иновации и така да се направи този ресурс един устойчив ресурс – и смятам, че парламента трябва да прави разлика между канадските нефтени пясъци и управлението на другите ресурси. Благодаря ви. Was the ban on energy inefficient incandescent accelerating innovation? И така, следващия въпрос беше за използването на за забраната за използването на нискоелектри... нискоефективните електрически а, кружки. И така, на пазара а, има отвояване на дела на високоефективните кружки от 5 на 10%. Всъщност, а, ние инвестирахме много в развитието на а, такива технологии, нискоефективни технологии и а, днес нашите инвестиции се възвръщат. Благодаря сме на това, което направиха колегите Европейския парламент относно потребителите. Аз цифрите, които казах, се оповават на професионално потребление в хотели, обществени сгради и така нататък. Потребителят обаче спря да използва конвенционалните кружки, но не премина към високоефективни, така че в домакинствата няма спестяване на електроенергия. И защо е така? Поради цената, защото високоефективните кружки са скъпи. И така, пазарът след това се наводни с ефтин вариант на високоефективните кружки. Трябва в крайна сметка да се внедри продукт, който да е достъпен за обикновения потребител. Най-важното е обаче, ние предприехме стъпка напред в посока развитието на иновативни продукти и това е една много добра стъпка. Благодаря за въпроса. Благодаря за вашите изказвания. Проблемът при такива дебати е, че е, трябва човек да говори в общи линии. Е, проблемите няма да можем да ги решим тук в подробности но през следващите месеци ще следим тези теми, развитието на процеса. И така, сега давам думата на колегата, който ще поеме председателството на следващата част от нашия дебат. So, my... Дами и господа, в а, тази група експерти са трима експерти, които сега ще заемат местата си, за да преминем към заключителната част на днешните разисквания. So, very, uh, Искам да приветствам от мое име Малкам Харбър, председател на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите на Европейския парламент. Мисля, че бяхме свидетели на много интересни разисквания. Ще продължим сега по общата тема за декарбонизация на индустрията, за конкурентоспособността в контекста на казаното от принц Чарлз в контекста на Европейския единен пазар и на световните пазари, ние трябва да ребалансираме, да рекалибрираме своя подход, целият подход към декарбонизацията на промишленото производство и производството на електроенергия с въпроса от особено значимост. Ние имаме сега видни експерти, които ще споделят с нас своите мнения. За съжаление, ние вече малко изоставаме от графика. Нека да ви представя нашите основни оратори. Доктор Отман Еденхофер. Той е съпредседател на работна група 3 на Международната група за промени на кри... група по промени в климата. Той е също директор и главен економист на Поздамския институт за ефекта на климата. След това ще слушаме Филип Делпеш. Той е президент на корпорацията Кариер за ЕМЕЯ. Това е корпорация, която се занимава с производство на хладилна техника и има сериозна връзка между това производство и промените в климата. Ще чуем после Жил Кортенхорс, който е председател на Топел Енерджи, както и главен изпълнителен директор на фундацията, Европейската фундация за климата. Това е благотворителна организация, която не е политически обвързана но тя е за добре разработени политики за намаляване на емисиите на CO2. Вие сами ще може да решите доколко добре разработени са тези политики. Също сред нас е и Оле Хьоренсон, който е председател на групата Институционални инвестиции за промени в климата и той ще ни говори за инвестициите, свързани с промените в климата. Те имат около 65 члена. Сред тях са някои от най-големите пенсионни фондове и компании, които държат активи. Надявам се след дискусията да можем да направим и разисквания. Приветствам колегата ми Жил Чичеста, който е а, член на Европейския парламент, отговаря и за Гибралтар. Той ще говори от името на групата на европейските реформатори, консерватори и реформатори. Ще продължа казаното от принца на Уелс, че е добре да използваме по-малко. За това се надявам сега да използваме една много напредничева технология, а именно часовника. И ще ограничим времето за изказвания. Сега искам да дам думата на доктор Еденхофер и ще включа часовника. Благодаря, господин председател, за поконата. Председателят вече спомена това, че аз съм член на Междуправителствената комисия за промени в климата. В това си качество трябва да бъда много балансиран. Най-често аз съм, така да се каже, роб на тази междуправителствена комисия, но следващите няколко минути ще бъда свободен човек. И така че това, което ще кажа, изразява становището не на комисията, а на Потсдамски институт. Най-напред. Лорд Стърн каза, че традиционният подход не е вариант. Повечето учени смятат, че за да избегнем опасните промени в климата, трябва да, не трябва да допуснем повишаване на температурата с повече от 3 градуса това ще струва между 1 и 2% от глобалният брутен вътрешен продукт до средата на века. Обаче, и това е на което искам да се спра, възможността за климатичната политика е малка и се свива ако не предприемем мерки, целта 2 градуса няма да бъде реалистична и отлагането на глобалната политика до 2020 година, глобалните разходи за е, от намаляване на последиците ще се повишат с 50%. Това е важен въпрос и не можем и можем да очакваме, е, че колкото повече се отлагат мерките, толкова повече ще се повишава цената. Според мен, на най-сериозен, е, с най-сериозен риск е свързана повишаващата цена на петрола и ниската цена на въглерода. Международната енергийна агенция и Международната комисия за промени в климата очакват цената на петрола да се повиши през следващото десетилетие, въпреки че сегашният, дори ако бъде приложен сегашният енергиен пакет. Без споразумение повишаващата се цена ще има няколко последици. Първо, въглищата ще станат по-конкурентно способни в страни като Китай и Индия през последните 5 години. Въглеродната интензивност се повиши вместо да се намали в тези региони добиването на неконвенционален петрол ще се повиши и ще се увеличи с 4 пъти между 2008 и 2035 година. Китай, Южна Африка и Индия ще инвестират сериозно в преминаване от въглища към течни горива, с което ще се, е, увели, ще е, дадат, ще допринесат повече до, към половината от 1 е, милион, милиона барела на ден, което е разчета за 2035 година. Процесът няма да бъде е, спрян от недостига на въглища. Въглищата са изобилни и са ефтини. Няма недостиг на изкопаеми е, горива. Основното ограничение е свързано с е, ограниченото ограничението на атмосферното пространство. Има само един начин да намерим изход от дилемата и това е технология, иноваторство или съчетаването им в зелен растеж. Зеленият растеж е необходим за да намали последиците от климатичните промени. Новаторството има ключово значение за зеления растеж. Повечето проучвания показват много ясно, че декарбонизирането на глобалната економика е свързано с енергийна ефективност като единствен вариант. Но сценариите за разходоефективността винаги предполагат портфел на ново, на, на, ново приложение на технологиите. Някои технологии са по-важни от други. Ниско въглеродните технологии повишават зеленият характер на економиката в по-голяма степен от улавянето и съхранението на въглерода. Без използването на възобновяемата енергия в по-голяма степен от сегашните нива, разходите за намаляване на последиците могат да се повишат неконтролируемо. Освен това, разходите за промените се определят от допусканията, свързани с потенциала за биомасата. Ако при, при използване на биомаса под определен прак, разходите за намаляване на последиците намаляват. Биомаса следва да се съчетава с улавянето за и съхранението на въглерод, тъй като това дава възможност да се извлича въглероден двуокис от атмосферата. един а, е, труден аспект на бъдещата зелена енергийна система и бъдещия зелен, и бъдеща зелена економика е да се а, е, осигурят гаранции срещу колебанията в енергийните доставки. Необходими са допълнителни проучвания в технологии за лавене и съхранение на въглерод, за да се балансира а, е, прекъснатия характер на възобновяемите източници. Необходимо е да се е, пререже връзката между економическия растеж и климатичните промени. Екологосообразните иновации са, могат да бъдат конкурентно способни. Стига обаче да се приеме съответната цена на въглерода. Инвестициите в практическия подход и в изследванията са задължителни. Една надежна политика за цената на въглерода трябва да се допълва от енергийна политика. Новаторството за зеления растеж не може да бъде заместител на цената на въглерода, но може да допълни определят на цена на въглерода. Технологичната политика е важен допълващ фактор, който подпомага постигането на целите, свързани с продоляването на климатичните промени. И бих искал да подчертая в този контекст още един важен момент – който беше повдигнат и от лорд Стърн в отговор на един от въпросите. А именно подходите отдолу нагоре и отгоре надолу не са в противоречие, те се допълват взаимно. Въпреки, че в конференцията в Копенхаген подкопа доверието в подхода отгоре надолу е задължително да допълваме международните усилия с национална политика. Разумно е на вътрешната политика да се определя на местно ниво, на ниво град и не само да се мобилизират вариантите за намаляване на разходите, но също така и да се подготвим за по-амбициозни политики в бъдещето. Винаги има притеснения за изтичането на въглерод, но това не е сериозен проблем в средосрочен план. Разходите на въглеродният дял в добавената стойност на всички индустрии е пренебрежим. И само някои сектори ще бъдат засегнати по сериозен начин. краткосрочните недостатъци трябва да се е, съпоставят с е, краткосрочните ползи от е, предприемането на преход към зелен растеж. Независимо от това, Европа има едно ясно предимство. Ясно е, че става все по-ясно, че много региони в света им подхождат сериозно към идеята за екологосообразна политика. Спомена се вече амбициозния проект на Китай. Прогнозирането на бъдещи емисии е, са по-високи от разходите са общите ангажименти за намаляване на емисиите. Намаляване на емисиите с 30% в Европейския 2020 година означава убедителен ангажимент за преминаване към ниско въглеродна економика. Приключих. Нека само да заключа. От моя гледна точка най-важното институционално новаторство за насърчаване на зеления растеж в Европа е системата за търговия с емисии. Тази система трябва да обхваща всички сектори, да се да е свързана с други страни, с техните системи за търговия с емисии. Аз мисля, че Европейския съюз, системата за търговия с емисии, европейската политика имат потенциал да насърчават зеления растеж. Благодаря. Uh, Благодаря много за това толкова ясно и подробно експозе. Преминаваме към следващия оратор, господин Дълпеш. Благодаря. Бих искал да изложа моята гледна точка, която се основава на опита ми на пазара и за това, че ние можем да се движим бързо и то в правилната посока. Ние, нашата компания е, е активна в Азия, в Европа, работи на три континента и работим в посока регулиране и иновации. Нашата корпорация включва два аспекта – технологии за сгради и енерго, ефективни технологии. Около 70 хиляди са нашите служители в Европа. Какво се случва в глобалните компании? Ние инвестираме в производство, в научно-изследователска и развойна дейност. И ако има а, законодателство, което е по-инновативно, а, ще могат да се развиват нови технологии на местно ниво. И така, ние разполагаме с най-модерните заводи и технологии в Европа. Ще ви дам няколко примери, за да видите, че а, това е възможно в редица държави в а, Европа. Говори се а, за сигурност а, на хранителните продукти и то от фермата до чинията. В наши дни, за да се запазват хранителните продукти, а, се използват системи за охлаждане. Когато отидете в един супермаркет, има 1,2 2 тона, които се използват в този хипермаркет. И обема от 15 до 20% на година. Защото има нужда от изолации и това са сложни системи. И всъщност изтичането на газ е проблемът в сектора на търговия на дребно. А, всеки хипермаркет отделя емисии, които се равняват на емисиите отделено 400 коли на година. И така. Ам, това е пример от Дания, където въпреки че използват модерни технологии, храната е ефтина и достъпна. Има примери и в други такива държави. Всичко се произвежда в Европа, изолации, технологии и така нататък, но имаме и конкурентни компании в Съединените щати и в Азия. Един друг пример е свързан с строителството. Когато оборудваме големи сгради като а, банки и други, Е, крайният потребител ще е заинтересован от целият цикъл на разходите, когато вече сградата е проектирана и изградена. Трябва да се разчита на минимален дизайн, където съществуват всички технологии, климатици, прозорци, осветление, но тези проекти не се изпълняват, защото процесът на взимане на решение е много сложен. Ако се насърчават научно-изследователските и развойна дейност, тогава всички тези технологии ще се а, инстали... произвеждат и инсталират в Европа. Япония е, е много по-напреднала от Европа и те са лидер в областта на тези технологии. А преди 10-15 години в Европа се развиваха моделите за тези технологии. И така Европа загуби световния а, пазар. Бензина е скъп навсякъде, само в Шатите е, беше ефтин, но ситуацията се променя и там. Нашата корпорация е много иновативна, ние създаваме работни места, но това, което искаме от Европейския съюз да са по-експедитивни, да има ясна регулативна рамка – да има насърчаване на научно и развойна дейност, също и да се насърчава а, значително увеличаване на енергийната ефективност със съществуващите технологии. Всичко това ще допринесе за борба с климатичните изменения, което е важно не само за Европа и за цялата планета. Благодаря за още благодаря за още едно много ясно изложение. Сега господин Кортенхорст има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа депутати, аз мисля, че тезата за бъдещата лидерска роля на Европа в нисковъглеродното благоденствие беше изложена много ясно. Е, само ако спечелим тази нова индустриална революция, можем от една страна да спасим планетата за бъдещите поколения и от друга страна да изградим економическо благодействие, е, растеж е, и работни места за децата. Второто обаче, което извличам като заключение от днес след обяд, е, че смели, смелата регламентация е, е двигател, а не пречка. И всъщност това е пулка, която економистите отдавна са разбрали. Ако искате да насърчите вътрешната промишленост, осигурете свирепа конкуренция и добре регулиран пазар. Много се зарадвах, когато чух Гарет Форд от Филипс, който каза, че е много важно смелото регламентиране в областта на а, ниско на кружките с ниска консумация на енергия. Всъщност има и други доводи в полза на това, че можем да помогнем чрез регламентация. Традиционните модели не обхващат пълното въздействие на индустриалната революция. Виждаме огромната полза от, инферм... от технология. В автомобилната индустрия колите могат да се движат с компютър. Има много промишлени и производствени процеси, които се контролират чрез информационна технология също така в управлението на застроената среда. И не само взаимодействието между отделните области. Това не е единствената полза. Бизнес лидерите виждат, че има нещо ново на хоризонта, нещо в което вярват. Така че нека да продължа с три ясни последици за политиката. Първата е свързана с мелите цели. Тогава, когато управляваш една фирма, ти трябва да имаш дългосрочна идея. Европейският съюз има такава. 80 до 90% намаление на емисии до 2050 година. Вие обаче си поставите ясни измерими цели за междинния период 20-20-20. Чух обаче негово кралско височество, който каза много ясно днес след обяд. Той аплодира усилията на всички в Европа, които смятат, че е необходимо е, емисиите да се ограничат с 30%. Това е необходимо не само от гледна точка на климата, защото искаме да сме лидери. И ако си поставяме много ниски цели, ако кажем на нашето население, е, може и да не, не можем да се конкурираме в ниско въглеродната економика, айде да ги намалим с 20% и, и се надявам, че ще успеем да наваксаме. Това не е достатъчно. Ако обаче си поставим амбициозна цел и кажем на хората в Европа, ние ще бъдем двигателите на следващата индустриална революция като си определим 30% намаление, тогава ние ще сме определили конкретна цел. Чухме днес след обяд, че трябва да се движим много агресивно по посока на енергийната ефективност. Цената на въглерода не е достатъчно. От много време това са плодовете, които са висят по ниските клони които бързо биват обирани. Това не е достатъчно. Трябва ни амбициозни цели за уредите, за, за, за сградите и за производствените процеси. Трябва да помогнем на правителствата да, разга, да изградят политика за застроената среда. Не можем да очакаме по-дълъг цикъл от 40 и 50 години. Трябват ни програми за изолация сега. Сега за пътната карта 2050 година. Там се казва ясно, че от техническа гледна точка и от економическа гледна точка е възможно енергийният сектор да премине към пълна декарбонизация до 2050 година. Това може да стане обаче само в рамките на европейски проект в един интегриран европейски проект, в една интегрирана мрежа. И ако стане това, и а, можем да сме ефективно гледна точка на разходите. И така, сме, смели виждания, смели идеи е, е първата стъпка а, в а, движението към ниско въглеродна економика. Благодаря ви много за изключително ясното послание. И накрая давам думата на господин Соренсън за 5 минути. Благодаря, господин председател. Уважаеми евродепутати, дами и господа, както беше казано, групата на институционалните инвеститори за промени в климата е политическа платформа, създадена от 40 институционални инвестори. Ние работиме с подобни организации в Северна Америка и Юго-Источна Азия. Така че ние включваме почти всички институционални инвеститори на планетата и ще споделя мнение, което се споделя от повечето от тях. Едно от нещата, което трябва непременно да се случи през следващите години, е според нашата група, ако искаме да намалим ефекта върху климата и да постигнем устойчив растеж, ние считаме, че трябва да има диалог между инвеститорите и вземащите политически решения. Затова тази среща е нещо, което приветстваме от все сърце. Е, значителна част от е, инвестициите трябва е, да бъдат направени през следващото десетилетие, за да можем да преминем към ниско въглероден растеж. Около 80% от инвестициите трябва да дойдат от частни компании, частни инвеститори. Това означава, че частните инвеститори имат да играят важна роля в преминаването към нисковъглеродна економика. Способността ни да играем тази роля в голяма степен зависи от политиката. Това може и да не е нещо, което често се споменава, но ние настояваме за по-силно управление, интелигентно регламентиране. От гледна точка на политики, политиците, това също е привлекателно предложение. Ние се нуждаем от политики, които могат да подкрепят инвестирането в нисковъглеродни технологии, енергийна ефективност, енергийна инфраструктура. Нуждаем се от политики, които работят а, а, наред. А, с инвестициите и рисковете, свързани с тях. Политиката играе критична роля за осигуряване на прозрачност, трайност и надежност на политиката. Без това инвеститорите няма да могат да се ангажират така, както света би очаквал от тях. Трябва да се помни, че по принцип няма такова нещо като липса на капитал. Капиталът е на лице. Това, което може би липсва, е политическата воля да се плаща за този капитал, да се осигури нужната защита, за да може този капитал да се приведе в движение. Но капиталът е на лице. Това не означава, че инвеститорите са алчни или пък цинично безразлични към предизвикателствата пред нас. Всъщност ние сме доста загрижени. Повечето от инвеститорите в света работят върху промените в климата от гледна точка на риск при правенето на инвестиции. Те търсят също и възможностите, които осигуряват промените в климата. Те могат да се възползват от намирането на решения. Те имат силен ангажимент за извършване на големи инвестиции в инфраструктурата, свързана с промените в климата. Институционалните инвеститори не могат да инвестират, ако това не е в интерес на техните клиенти и членове. Екологичните, социални изисквания не са достатъчни. Бизнесът трябва да отчита ситуацията от гледна точка на бизнеса, иначе инвестициите ще изтекат на другаде. Трябва да имате предвид, че инвеститорите винаги са в конкуренция с други инвестиции. Винаги може парите да ги насочите някъде другаде. Едно глобално споразумение по промените в климата е важно в дългосрочна перспектива. Това не беше постигнато нито в Копенхаген, нито в Канкун. Сигурно няма да стане това и в Дърбан. И това трябва да остане ключова задача за политиката, за в бъдеще. Трябва да се движи много по-бързо в тази посока. От друга страна, едно глобално споразумение не дава на всички детайли, от които се нуждаят индивидуалните управители на портфели. Това, което трябва да направи политиката е да създаде а, е, личен интерес, който да позволи управителите на портфели, на инвестиции да направят нужното. Регламентирането се осъществява на регионално, национално а, е, ниво. Ние като инвестиции Призоваваме Европейския съюз да направи 70 раз, различни неща. Е, сигурно няма да се запомнят всички. Всъщност, е, на първо място искам да повторя казаното, че се нуждаем Европейския съюз е, да приеме по-амбициозни средносрочни цели в сферата на енергийната ефективност, защото ако се провалим там, ще бъде изключително глупаво. Трябва да имаме амбициозни, надежни цели в дългосрочна перспектива. Знаете, че 2020 е затъгала, тя ще дойде толкова бързо. Трябва да създадем стимули за, а, публична, за политика, да насърчим трансграничната координация и сътрудничество, трябва да се примахнат субсидиите за изкопаеми горива и още днес, а не утре. И на последно място, не е по значение, трябва да да се определи висока цена на въглерода, иначе няма да постигнем това, което се очаква от нас. По същество, от това се нуждаят от инвеститорите, за да могат да подкрепят инвестиции в тази сфера за да инвестират в нисковъглеродни технологии и зелен растеж. Това ще направи възможно за нас да се възползваме от растежа, заетостта и благоденствието, което обещаваме. Трябва да се направи това, което е правилно, това, което е рационално в сферата на политиката. Благодаря много. успяхте да навлезете в седмата си точка, след като ви изтекха пете минути, но бях по-снисходителен. сега приемат се заявки за изказвания. А, могат да се изказват а, не само депутати, и гостите също. На някои от вас имената са сложени отпред, но не на всички. Ако искате да зададете въпрос, можете. Давам думата на Джав Чичестър за 3 минути. Благодаря. Една от предимствата да а, останеш накрая, е, че а, вип персоните са си тръгнали, човек може да говори провокативни неща. Ще се постарая да не го направя сега. Във връзка с предишния дебат, мисля, че излязаха някои много интересни мисли. Първата от тях беше на Прин Чарлз за ролята на потребителя. Аз мисля, че потребителят е от особено значение. Не е не е лесно да бъде убеден потребителя да промени навиците си. Лорд Стърн каза, ние трябва да организираме по-добре аргументите за промяна. Вярно е. Той също така говори за нова индустриална резолюция. Те, за която беше застъпана от други оратори, възможността е огромна, но да не забравяме колко време отнеха предишните индустриални революции. Господин Форд от Филипс каза, че хората се притесняват от първоначалните разходи, свързани с е-, енергоефективните устройства. Вярно е, това е предизвикателството за производителите да създадат, да разработят продукти, които да привлекат вниманието на потребителите. Е, моят приятел Ханс Ванделу казва, че газът и улавянето и съхранението на въглерод е решението до преминаването към нисковъглеродната економика. Вярно е, но смятам, че трябва да се ограничим до тук. Бих включил и ядрената енергетика, която почти не беше спомената, но в дългосрочен и средносрочен план играе много важна роля, тъй като осигурява е, енергия с ниска, ниска въглероден аспект. Господин Кортнехорст изрази загрижност от повишаване на цената на петрола. Аз лично не се притеснявам, защото това ще насърчи хората да потърсят други източници на енергия. Притесняваме ниската цена на въглерода, но ние създа... определяме цената по изкуствен начин и може би решението е в нашите ръце. Това е много важно. Съгласен съм с казаното по-рано за системата с търговия с емисии. Ако тя бъде а, ефективна, тя ще а, намали потреблението на горива, които са свързани с високи емисии. Хареса ми предложението да се използва въглероден оки за охлаждане на храни. Много практична идея. Ако и сега очаквам реакция, ако въглеродни двуокис са е нещо толкова вредно, защо хората го използват за охлаждане на храни? Още едно предизвикателство. Господин Гордан каза, че имаме нужда от лидерство в индустриалната революция защото лидерството в началната фаза на тази е, революция печели. Историята обаче казва нещо друго. Хората, които е, идват на следващия етап, са онези, които извличат най-много от революцията. Успех на всички, които е, искат да бъдат в авангарда. Господин Соренсън каза, че е необходимо по-ясно, по-силно правителство, по-силна държава. Нека да имаме предвид, че а, аз лично не съм съгласен с а, силната роля на държавата. А, аз не съм убеден в това. Благодаря. Мисля, че бяхте много провокативен, което е хубаво за дискусията. Госпожа Херцог се е записала господинът на място 205, искате да се изкажете ли? А, не. Извинявайте. Госпожа Херцог за сега е единственият човек, който се осмели да зададе въпрос. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на организаторите. Много е, много е интересна тази дискусия днес. Да, ще последвам вашия съвета да съм по-провокативна и преди това май бях доста провокативна, когато зададох въпроса ми към съвета, за което се извинявам. Така, енергийната политика на Европа. Откакто съм тук и преди това се, се провежда такава политика, изглежда обаче промените не се извършват, а, инвестициите са малко, Е, електрическите централи са на средно по 40 години. Много неща трябва да бъдат направени, за да се стигне до тези промени. Само нови инвестиции могат да доведат до намаляване на CO2. Има нужда от нови инвестиции, които да са ефективни. И така, аз съм инженер и, дума, и съм домакиня. И знам, че водата е, кипи при 100 градуса, зависимост от налягането, разбира се, но въпросът ми е точно такъв. Как, какво смятате? Колко гореща е нашата вода? Кога можем да кажем, че водата кипи? Защото трябва да се стигне до този въпрос. Какво да се направи? Трябва да има една такава точка на кипене и как се стига до нея? Благодаря, каза председателя. Да, този въпрос е важен и за ядрената енергетика. Госпожа Диксън има думата. Не, господин Диксън и след това Да, благодаря господин председателю за това, че ми дадохте думата и искам да благодаря на председателя Бузек за това, че той имаше коража да задълбочи дискусията, свързана с ниско въглеродната економика. Искам да благодаря на негово а, височество за това, че и той а, взе участие в тази дискусия и бяха очертани много насоки за постигане на целите от 2050 година. Има много общности, които бяха споменати днес, други, които не бяха споменати. Някои от вашите колеги вече напуснаха, но аз се надявам, че ще има и последващи дискусии, ще имаме възможност да направим размяна на, на мнения, на данни, която, на данни, които са необходими, като пример за други инвеститори, трябва да имаме и обмяна на мнения с нашите бизнес лидери и да се дават добрите примери за инвестиции. Има държави, които имат проблеми към преминаването към ниско въглеродна економика. Господин Харбър, господин председател Бузек, как ще им обясните на тези държави най-добрият начин за такъв преход към такава економика. Как изглежда този път, по който те трябва да поемат и как може да направим така, че да, те да ни разберат? Благодаря. Ще се спра на въпроса за ангажираността по-късно. Сигурно и председателя Бузек ще говори за това. Госпожа Хъбне, благодаря ви. В началото искам да благодаря на всички експерти, Считам, че никой от присъстващите днес тук не остана разочарован. Всъщност, вие разгледахте въпроса от различни гледни точки. Тук а, говорим по важната тема за нисковъглеродна економика. Искам да кажа четири неща в тази връзка. Енергийната ефективност, пестенето на енергия, Баба ми винаги казваше, че първо трябва да се науча да пестя преди да харча. Мисля, че това е универсално правило. Потреблението на енергия е твърде високо. Електрическите кружки, транспорта, недостатъчна изолация в сградите – липса на системи за улавяне на топлината и прочие. Но кажете ни, като експерти, как да убедим останалите хора? Ние а, сме убедени в а, важността на тези въпроси. Много хора казаха, а, че въглищата не трябва непременно да се разглеждат като нещо лошо, че там също може да има а, новаторство. Аз съм съгласна с това. Мисля, че получихме частично отговор на въпроса. Какво е вашето мнение? Много казаха, че нововведенията трябва да се внедряват бързо, да бъдат стабилни инвестициите, трябва да са насочени към бъдещето. Благодаря. Благодаря на нашите експерти, както и на Чарлз, за това, че модерира дискусията. Искам сега да предоставя на всеки от а, този панел по една минута да отговорят. Ще дам на господин Соренсен думата най-напред. Всеки ще разполага с, с по една минута да коментирате казаното от желчичеста и а, задалите въпроси. Господин Соренсен има думата. Относно управлението. Ние не казваме, че правителството трябва да ни казва какво да правим, а да създаде рамката, която да ни позволи да правим това, което е необходимо. Ние не можем да направим всичко без правителството, защото правителството е това, което може да осигури рамката, нужните ангажименти, за да можем да направим инвестиции които ще бъдат инвестиции за 10, 15, дори 25 години напред. Това е свързано с доста задължения, за това трябва да имаме вярна рамка. Когато призоваваме за регламентиране, имаме предвид интелигентно регу... регламентиране, защото лесно може да се объркат нещата и чрез регламентиране. Но от друга страна се нуждаем от регламентиране, не можем да минем без него. Благодаря. Мисля, че това е силно послание за интелигентно или по-интелигентно регламентиране. Това е дума, която често използваме тук. Господин Кортенхорст е, има думата. Вие питате кога ври водата. Когато става дума за наука, ясно е, че вече ври водата на климатичните промени. Това, което трябва да призовем онези, които са скептици за промените в климата че и които твърдят, че няма доказателства Но няма никакво съмнение, че водата вече ври, когато става дума за климатични промени. Водата ври по отношение на възможностите. В Китай тази година 50% от капацитета за вятърна енергия ще бъде в Китай. Също се отнася и за слънчевата енергия. Тя бързо набира преднина и в изграждането на електромобили. Тя тръгва от ниска база, но работи много решимо, много, решително, много агресивно. Що се отнася до индустриалната революция, водата отново ври. Ако ние не предприемем мерки, ще загубим. Благодаря за този отговор. Аз мисля, че въпросът, пред който сме изправени е как да преминем от идеята към стратегическото планиране. Тъй като много съм пътувал, мисля, че всички са убедени, че водата ври. Където и да отидеш, Разбира се, има изключения. Е, хората са убедени в това. Кога? Е, кога трябва да се приемат закони? Ако помислите за инвестициите в е, е, ядрената електроцентрала, възвръщаемостта на инвестицията е 50 години. Аз мисля, че има основания да не се прави това. Суп, супермаркета е 10 години, сградата е 20 години. Мисля обаче, че ние трябва да сме много внимателни в плана за действие. Има неща, които могат да се правят всеки ден. Е, ето, тук е областта, в която е, държавата и бизнесът могат да обединят усилията се. Има неща, които могат е, да бъдат е, реализирани още утре. Е, разбира се, има проблеми. Има какво да подобрим. Можем да прилагаме планове за действие, но трябва да бъдем е, прагматични в законите, които приемаме. Доктор Еденхофер, благодаря. Искам да направя два коментара. Искам да подчерта още един път, че съм разтревожен от съчетанието между високи цени на петрола и ниски цени на въглерода, тъй като високите цени на петрола са една от най-важните причини за конкурентоспособността на въглищата в Китай, Индия и други части на света. Сме свидетели на възраждане на въглищата и въглеродната интензивност се засилва. Това може да се преодолее чрез определяне на цена върху въглерод. Ето защо системата за търговия с инвестиции е много важно нововведение. Тя се нужда от още три стъпки. Системата за търговия с емисии трябва да обхваща всички 11 сектора. А, всички засегнати сектори а, само по този начин можем да реализираме най- ефективните мерки. С тази система ние можем да направим връзка с системи за търговия с емисии на други страни. И може да се създаде пазар в ОИСР за въглерод. И последно място, интелигентната регламентация е необходима. Тя означава, че не можем да регламентираме всички технологии. Трябва ни е, система, която да е неутрална от гледна точка на технологията. Това означава убедителен ангажимент към дългосрочна стратегия за намаляване на емисиите. Според мен това е важното и ако се използват субсидии, водата ще загрее и а, е, ще се отключи потенциала за индустриална резолюция. Председателят, благодаря ви. Обедена е, съм, че, сте, че всички вие се присъединявате към моите благодарности е, към е, експертите. Две кратки забележки от мен. звеното за наука и технологии в Европейския парламент, чийто заместник председател съм аз, осъществява много дейности за продължаване на този диалог. С радост ще сътрудничим с вас. Знам, че председателят ще подкрепи тази идея. Второ, аз мисля, че аналогията, която Едит Херцог спомена за вря, за, за, вря, за вода. Целта е да, да убедим гражданите, че чайникът ври. И с тези два коментара с радост давам думата на нашия председател за е, заключителни думи. Благодаря, уважаеми колега. Благодаря, че ръководихте е, тази дискусия. Искам да благодаря на всички преводачи, което заедно с нас остават по-късно от предвиденото. Няма да губя много време, ще кажа само няколко заключителни думи. Искам да благодаря най-сърдечно на всички основни оратори, за всички експерти, които бяха с нас и които споделиха своето мнение. Много важно е, че провеждаме тази среща тук. Бяха дадени отговори на конкретни въпроси. Мисля, че преходният период за някои страни, които а, имат економики базирани на въглищата, а такива има няколко в Европейския съюз, а, Необходимо е да се прилага технологията за улавяне и съхранение на въглерод, но не знаем как ще действа точно тя на 100%, тя на 100% защото все още се намираме в етап ранен етап. Важен е въпроса за съхранението. Ние знаем, че няма да има проблем с улавянето, при различните етапи на произвеждане на енергия, така че тук няма особен проблем. Надявам се, че ще проработи. Това е необходима технология и за Китай и Индия. Ние не можем да използваме само тази технология в Европейския съюз. На следващо място атомната енергия, както каза колегата Жил Чичеста, ние правим вече това в моята страна. Надявам се, че ще имаме успех. Искам да кажа, че трябва да говорим в краткосрочна перспектива за енергийна ефективност и енергоспестяване. Може би да спестим 20, 30, дори повече процента от енергия, ако предприемем мерки, истински мерки в тази посока. Тоест има огромни възможности. Струва се да помислим за тях. И нека сега, съвсем на края на днешните разисквания, да кажа още няколко думи. Какво трябва да предприемем като следващи стъпки? Това, от което се нуждаем от европейск... в Европейския съюз, не е още един дебат. Ние не предвиждаме такъв, да речем, за Южна Африка, но ние разискваме изключително важната тема, по какъв начин въпроса свързан с климата и развитието на нисковъглеродна економика, да бъдат обвързани с благоденствието, с растежа, с заетостта, какво е необходимо да бъде направено. Аз бих предложил няколко стъпки. На първо място да се създаде единен пазар за енергия. Това означава междусистемни връзки, през границите. Защо това е важно? Това е важно не само заради цената, защото когато има един, единен пазар, цените са много по-разумни, но създава се по този начин единен, основа за единен пазар в други сфери на економиката, за единния пазар на Европейския съюз като цяло. Знаете, че колегата Марко Хелмут работи по тази тема, както и познатия доклада на Марио Монти за единия пазар. Важно е за зелената енергия. Например, средиземноморският пръстен, междусистемните връзки, използването на слънчева енергия от Южна Африка и преноса и до Европа също връзки между континентална Европа и Великобритания. Тоест, необходимо е да има такива междусистемни връзки не само между държавите членки, но и вътре в държавите членки. Трябва да се обвържат също и енергийните острови, каквито са балтийските държави в момента. Всичко това е важно от гледна точка на цените когато говорим за потребителите, съгласен съм, че това е решаващ за нас въпрос. И така, каква да бъде следващата стъпка? Говорим, разбира се, за сигурност на доставките, за единен пазар. Единият пазар е от особена важност. Използването на същите енергийни резерви. както беше казано, използването и на технологии, разработването на нови технологии, стратегическият план СЕТ на пленарното заседание. Аз казах, че ще бъдат заделени 10 милиарда евро за целта за този план СЕТ. Сега ми се струва, че тази сума е недостатъчна. Трябва да бъдат 20 милиарда. И това е само 3 години след въвеждането на плана. Т.е. ние се нуждаем от нови а, технологии. Въпросът за ефикасността е много важен за спестяването на енергия, използването на ядрена а, енергия, слънчева енергия, а, енергията на вятъра и прочее. Това ще бъде след 50 години, може би. И така, нека да вървим в тази посока. И най-накрая, за финансирането. Без пари нищо не може да се направи. Ние се нуждаем от 200 милиарда евро за междусистемни връзки в Европейския съюз. Повечето от тези средства трябва да дойдат от частни източници. За съжаление, както добре знаете, не всички проекти са достатъчно привлекателни за частните инвеститори. Ето защо ние трябва да подкрепим такива проекти с обществени средства, също създаването на публично-частни партньорства. Плана СЕТ ще използва обществени средства, съчетани с частни инвестиции, традиционните безвъзмезни помощи са добър инструмент, но те трябва да бъдат съчетани с частни инвестиции, с инвестиции от Европейската инвестиционна банка. Такава процедура е предвидена в седмата рамкова програма и действа много добре. Постигаме голям напредък в инвестициите в научно-изследователска и развойна дейност в енергетиката чрез научно-изследователската програма. Всичко това е в ход. Благодарение на новите технологии ние ще подобрим конкурентоспособността, която е толкова важна за гражданите, тъй като води до създаване на работни места. Ние имаме опит в Европа, имаме фирми, имаме идеи и трябва да разработим нужната политика за целта. Разговаряйки по тези въпроси заедно, осъзнавайки, че не можем да разделяме проблемите на климата, енергийните проблеми, е важно. Ние се целим към ниско въглеродна, но благосъстояние. Затова, както знаете, аз предложих създаването на Европейска енергийна общност, нещо като чадър, ние трябва да се движим в тази посока, иначе ще загубим. Всичко е свързано заедно. Искам отново да ви благодаря, че бяхте с нас за тези разисквания. Благодаря ви за вашия принос и съм убеден, че и в бъдеще ще се срещнем. По друг повод. Благодаря.